Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Някои от вас са тук от ранни зори. Затова благодаря на всички организатори и всички, които взеха участие за ентусиазма тази сутрин. Бих искала да приемем дневния ред, в който ще има две промени. Становището на господин Карас за Рефит и заключенията във връзка с тристранната среща по доклада на госпожа Жакон Сари относно съвместното подпомагане между административните власти са отложени за следващата среща. Това беше точка 6. Доколкото разбирам, една друга точка от дневния ред ще бъде разгледана малко по рано, рано, тези, които трябва да говорят по тази точка, са информирани, за да бъдат в залата. Съобщение на председателя. Нашата среща се излъчва в интернет. Имаме и приложението в e-meeting, на което също може да се следи. Имахте възможност нощи да подпишете електронно внесените изменения. Моля да не пращате толкова много изменения. Предпочитаме качеството пред количеството. Опитахме да видим как действа електронния подпис и смятам, че той ще бъде полезен. Имаме двама нови колеги от секретарията, Питър Тран, който не е тук днес, но той идва от петмесечна практика в съвета. Радваме се, че Питър се върна сред нас. Ще научим и какво е научил той в съвета и Парвис Пакевачи. Моля, помахайте. Администратор. Благодаря ви за това, че ще ни помагате в административните дела. Казваме довиждане и на добър път на Джоана която отиде в EPRS. Хубаво е, че и тази служба се разраства. Тя поддържа тясна връзка с нашата комисия. И така, основната ни, първата ни основна точка е доклада на Биргит Колин Лаген и с нощната ни среща, тристранна среща. Биргит? били искала да ни представиш актуална информация от тристранната среща с нощи. Благодаря. С нощи проведохме първия триалог, първата тристранна среща по тази директива. И нека да кажа най-напред, че диалогът бе много конструктивен, атмосферата много приятна, и по много точки почти сме се споразумели, по други обаче съвсем не. Особено там, където става дума за определение на туристически пакет, комбинирано пътуване и така нататък. Има желание сякаш да има само две категории или туристически пакет, или комбинирано пътуване, само че не може да се приложи на всички езици. И въпросът не е само технически или езиков, тъй като това се отразява след това на отговорностите. Директивата бе всъщност една от причините, поради които започнахме работа по тази е, директива. Преразглеждаме я заради многобройните резервации по интернет. Съветът обаче казва, че е много сложна материята и най-страшното, така да се каже, е, че условията, които ние искаме да приложим, като паспортни данни и данни за кредитната карта не могат да бъдат включени. И това ще се отрази на всички останали случаи, в които се прилага директивата. С други думи, тя ще трябва да престане да се прилага и няма смисъл от работата до момента. Комисията, значи, трябва да проучи отново нещата и да види къде точно се получават тези преобразувания на данните за да може именно в тези области да се поставят по-стриктни условия. Това са основните елементи, освен това някои други, като съхраняване на данните или конфиденциална информация в случай на фалит и така нататък, те са по уточнени. Всичко, което обаче е свързано с новите технологии и с резервацията по интернет, са оставени за следващото заседание на Тристранната комисия. Този петък са предвидени срещи между работодатели и синдикати за договаряне именно на тези висящи технологични въпроси. След това идва пленарна седмица в Страсбург, след това тюркуазена седмица, така че заседанието този, предвидено този петък, едва ли ще изчерпи въпроса. Нека да изчакаме обаче. Важното е, разбира се, да работим качествено, а не количествено. Целта бе да приключим работа до, май, до април месец, но ако не успеем, няма страшно. Благодаря. Чудесно свършиха работа нашите представители и изразиха много добре парламентарната позиция и уточниха именно, че ревизията се налага поради новата технологична и цифрова ера, в която живеем и това трябва съответно да бъде отразено в е, законодателството, за да няма вратички, през които да проникват е, елементи, които да тласкат пожара към развитие в нежеланата посока. Току-що ми съобщиха, че няма превод на малтийски. Това се дължи на заболяване на един от конферентните преводачи. Желаем му бързо възстановяване. Но може да продължите да ползвате малтийски, да говорите вие, ще ви се преведе, но на малтийски няма. И така, минаваме по-нататък за по дневния ред, а, именно препоръките до Европейската комисия относно преговорите за TPT, Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите, докладчик Дита Шаранзова. Най-напред обаче да ви съобщя, че на 24 февруари е предвидено публично изслушване за предизвикателствата и възможностите, които се откриват пред вътрешният пазар. От 10.30 до 12.30 и ще бъде темите, по които ще се беседва там, ще са по тези точки от споразумението, по които са затворени преговорните глави. И така, давам думата на докладчицата. Thank you very much, Chair. Before I start with the благодаря ви, госпожо председател. Преди да започна изложението си по същество, бих искал да отбележа, че не съм доволна от графика, с който разполага комисията ИМКО за изготвяне на своето становище комисията Инта принуждава всички други комисии да действат в много кратки срокове и ние оставя необходимото време да обсъдим нашите приоритети. Ето защо бих, бих да помоля комисията Имка да отложи срока за внасянето на изменение с няколко дни, е, което няма да повлияе по никакъв начин на гласуването. Съжалявам за тези кратки срокове, но не ние сме виновни за това. Бих искала да предложа на координаторите на докладчите в Сянка ТПТИ да продължава да фигурира в дневния ред на комисията ни и след приемането на становището. Предлагам също така да продължаваме да каним представители на комисията да присъства или на заседание на нашата комисия, или на заседание на работните групи, за да продължаваме да обсъждаме темата. Днес сутринта проведохме първото е, заседание с главният преговарящ и докладчите в сянка и не виждам защо да не продължаваме да провеждаме подобни заседание с цялата комисия до окончателното ратифициране на ТПТИ. Междувременно възнамерявам да се срещна, да организирам възможно най-много заседания, да се срещна докато ще в сянски и останалите заинтересовани. Въпросът за самата ни работа. Припомням на колегите, че всеки член на Европейският парламент вече има достъп до неконсолидираният вариант на текста, който до момента е бил договорен. Европейската комисия също така публикува за документи онлайн. И както член на Европейския парламент, така и представители на колкото общественост могат да има достъп до тях. По въпроса за становището всички се съгласихме, че становището трябва да се съсредоточи върху темите, които попадат в правомощията на нашата комисия. Ето защо моето становище следва структурата на доклада на комисията по Инте и се съсредоточава върху главите, по които ние носим отговорност. Както знаете, TPTI засяга единният пазар, и нито една друга парламентарна комисия няма да бъде толкова засегната от крайният резултат, както нашата комисия. И мога само да ви предам казаното от главния преговаряща. Най-важните елементи от тези преговори и това споразумение засягат комисията ИМКОМ. Свободно предвижване на стоки, свободата за, на установяване, свобода на предоставяне на услуги, регулаторни въпроси. Всички тези въпроси ще бъдат засегнати в някаква степен от ТПТИ. Ето защо смятам, че е от съществено значение комисията ИМКО да играе водеща роля в парламента ни по преговорите за ТПТИ. Аз лично съм убедена, че ако успеем да договорим на успешно споразумение, то ще допринесе за економически растеж и създаване на работни места в вътрешния пазар. По този начин също така стандартите на Европейския съюз ще се превърнат в световни стандарти и по този начин ние ще получим сериозни економически ползи. Освен това, то ще бъде и начин за засилване на трансатлантическото доверие. Госпожо председател, много се радвам, че работим заедно по този проект и очаквам с нетърпение многото изменения, които ще подобрят текста ни по всички тези елементи и очаквам с нетърпение ползотворните преговори с докошите в сянка. Много ви благодаря. Както всички знаем, когато се изготви подобен доклад, всеки разполага, разполагаме и с ограничен брой думи, които могат да се използват. Има много какво да се каже, така че със сигурност ще има и много изменения. Това е ясно. Господин Шваб. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, е, госпожо Шарансова, за изключително доброто предложение смятам, че бихме могли да обсъдим различните точки на базата на вашия документ. Днес аз все още не зная какви са евентуалните изменения, които биха могли да подобрят текста. Той е толкова отличен, че едва ли търпи подобрение. Не трябва основните проблеми да бъдат включени в текста. Аз не зная какво възнамеряват да правят в парламентарната комисия Инта. Радваме се, че ще получим достъп до документа, въпреки че едва в края на процеса ще видим дали трансатлантическото партньорство отговаря на нашите искания и тези на Инта. Ето защо бих искал да кажа четири неща. Госпожа Шаранцова е напълно права. Нашата парламентарна комисия е най-засегната от това партньорство. Разбира се, Енви и Инта също имат интерес, но най-голям интерес проявяваме ние. Сътрудничеството трябва да бъде засилено, разбира се, но не трябва да отиваме и твърде далече не трябва да си пречим в законодателния процес. Трябва да се направи оценка на въздействието не само за малките и средни предприятия, не само за вътрешния пазар, не само за правото на работниците, но и за трансатлантическото сътрудничество. Оценките на въздействието, които се предлагат, са напълно приемливи, но не трябва предварително да стесняваме обхвата на законодателното предложение. Затова приканвам към по-голямо внимание. На следващо място, професионалната мобилност също трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Госпожа Шаранцова засяга този въпрос в точка 3 и 4, където упоменава, че преговорите ще се очертават много по-трудни, отколкото очакваме. Тези правомощия не се уреждат на федерално равнище в САЩ, Напротив, отделните американски щати разполагат с правомощия в това отношение. Ето защо сътрудничеството няма да бъде много лесно. Не всичко е перфектно и в Европа, но все още разполагаме с време. Най-трудна ще бъде точка 5 възлагането на обществените поръчки. От една страна имаме Американския законодателен акт на федерално равнище, по който трудно ще преговаряме, а той определено трябва да бъде обект на преговори. Той покрива само част от обществените поръчки, тъй като по-голямата част от последните се уреждат посредством местни законодателни актове. Затова смятам, че трябва допълнително да акцентираме върху нашите изисквания, защото ако няма процедура по възлагане на обществените поръчки, това споразумение няма да бъде добре балансирано. Това би било отлично както за американския, така и за европейския пазар. И в заключение бих искал да а, кажа и нещо положително. Аз участвах на много заседания, посветени на тази тема. А, винаги сме разпространявали една малка брошура, в която се казва, че а, с 94% могат да се увеличат, може да се увеличи износа на Германия. 94% повече не съм си измислил тази цифра, която фигурира в брошурата. Малките предприемачи в точка 12 и 13 имат търговски обмен на стоеност 2,3 милиона. И а, ако погледнем всички проблеми, които имат малките и средни предприятия при а, митническите а, процедури и така нататък, в крайна сметка всички тези митнически задължения ще отпаднат, което е в полза на малките и средни предприятия. Смятам, че ако упростим митническите процедури в това отношение, много по-лесно ще минат и преговорите. Подкрепям госпожа Шаранцова. Благодаря. Евлин Гепард. Евелин Гепард. Э, благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на госпожа Шаранцова за чудесният проект. Освен това, основите са много добре сложени и позволява конструктивна работа. Няма нищо, с което да не съм съгласна, просто има някои неща, които липсват, според мен. Но това пък не е кой знае колко чудно. Надявам се, че ще стигнем до ясни правила за това колко и какви коментари можем да предлагаме за такъв вид доклад. Броят е, както обикновено, ограничен. Коментарите, които за момента са подадени, са подходящи според мен. Що се отнася до областта на отчетността и прозрачността, съм съгласна с становището на господа Шаранцова. бихме могли, например, да помислим за покана към представителя на комисията и неговия преговорен екип, защото отраженията на ТПТ на единния вътрешен пазар и на конкурентоспособността са от изключителна важност и биха си заслужавали усилието. По въпроса за предоставяне на услуги и как биват дефинирани те. Съгласна съм с докладчицата Шаранцова, особено когато посочва, че основните услуги, основните услуги, минималните такива, трябва да останат според стандартите за минимално необходима услуга, разбирани от, в вариант Европейския съюз. Трябва да уточним с други думи какво наричаме минимални изискуеми услуги. След, може би трябва да направим разлика между услугите, които са включени в споразумението и които не са. И да разпишем определения само за този вид услуги, които са предвидени и които наистина ще може да им се наложи да се предоставят в минимално изискуем вид. Определението сега за услуга. Нека да сме внимателни. Какво значи норма, какво значи стандарт, какво значи стандартизация от друга страна. По време на последния парламентарен мандат ясно и изразихме становище, че нашите услуги не бива да бъдат технически стандартизирани. Това е просто невъзможно. За нас е по-важно не техническият стандарт, а фигурата на законодателя и на политическия деец. Тоест, трябва да обясним какво значи норма и какво значи нормализация, в смисъл на стандартизация. Може би това е по-лесно определимо в областта на стоките, а не на услугите. Съгласна съм. Когато говорим за пазар на услугите, в зависимост от това каква услуга и на кого я предоставяме, трябва да сме особено внимателни, защото именно в директивата за предоставяне на услуги уточнихме, че държавата на потребителя на услугата е водещата. Водещата по смисъл определяне качеството на получената услуга. Сега, митническите въпроси митническите въпроси, освен ако аз не съм, ако аз съм пропуснала нещо, смятам, че са недостатъчно застъпени тези митнически въпроси. По-моему, би трябвало да кажем ясно в текста, че ако ще си сътрудничим, ако в рамките на TPT, то цифровият пазар ще бъде водещ. Знаем, че има много огромни американски компании, които заливат европейският цифров пазар и трябва да помислим как да предпазим нашите собствени фирми, особено тези, които са пеленачета, така да се каже, току-що са основани и търсят място под слънцето. И сега в заключение по сътрудничеството в областта на регламентацията. Трябва да се изразяваме ясно и разбираемо, за да може всички да ни разбират, специалисти или не, за да може да продължим да предоставяме така наречените политически, а не технически услуги, като опазване на околната среда, опазване на или гарантиране на действаща система на здравеопазване и така нататък. И тук има много клопки, които могат да ни бъдат а, сложени. И това е в общи линии от мен. Може би това, което аз предлагам за друг е по-маловажно или не в обсега на тази а, директива, но според мен това не е така, защото в зависимост от съдържанието на тази директива и от нейното прилагане можем да разтърсим вътреш единният пазар. Накратко сега казвам в заключение, че изходният текст на госпожа Шаранцорова е много подходящ, много добре написан. Има някои неща, които могат да бъдат добавени след като приключим работа по вашия доклад, е, госпожо Шаранцова, със сигурност няма да сме приключили работа по въпроса. Ще продължим да преговаряме с Европейската комисия от близко, в близко взаимодействие ще сме с тях, тъй като въпросът е от толкова голяма важност, че не бива да допускаме с лека ръка грешки. И разбира се, трябва да предвидим и възможност, терен за маневри, ако не сме съгласни с крайния текст. Има къде да отстъпим. Благодаря. No. Паскал Дюран. Паскал Дюран има думата. Мерси, мадам. Благодаря ви, госпожо председател. Радвам се, че мога да се изкажа след госпожа Гебхарт, тъй като нейното нали, заключение напълно пада с моето мнение и аз съм съгласна с нея. Ако условията не са изпълнени, Европейския парламент трябва да изиграе своята роля и би следвало да установи, че в момента, в който Европа има проблеми с определен на собствените си пазар и собствените си стандарти, при положение, че има тенденции за повторна национализация в тази области, като ГМО, например, в този контекст, в който Европа се намира в криза, ми се струва, че е прекалено опасно да водим преговори с един партньор, който е много ефикасен, защото е федерална организация и много по-единна. Благодаря на докладчика за изготвеното проекто становище, но на този, този етап аз не виждам какви са предимствата и облагите за потребителите. Ние в нашата комисия отговаряме за защита на потребителите. Не виждам така ще, бъд, ще се възползват от този огромен трансатлантически пазар. Бих искал някой да ми го обясни. Съгласна съм с господин Гепхарт и за механизма за извънсъдебно решаване на споровете между предприятия и държавата те могат да засегнат около 40% от международния търговски обмен и това не е притеснително, защото е възможно държавите да бъдат принудени да обясняват своите решения, свързани с общия интерес пред частни арбитражни органи и това действително ще повлияе значително на пазара, защото големите предприятия ще имат възможност за достъп до този форма на разрушаване на споровете. малките и средни предприятия, няма да имат подобен достъп и това де-факто ще бъде ограничаване на техните възможности за компенсациите, като те трябва да се обръщат само към националните съдебни системи. Няма да се връщам отново на въпроса за регулаторното сътрудничество, но то е много важно, тъй като този въпрос засяга националния суверенитет и решенията на националните парламенти. Така че трябва много ясно да се определи рамката на, на това регулаторно сътрудничество. То трябва при всички положения да защитаваме достъпа до обществените поръчки. Борихме се за това достъпа до процедурите за възлагане на обществени поръчки да бъде много по-отворен до малките и средни предприятия в Европейския съюз. Включихме много важни социални и екологични изисквания. Въпросът ми е дали ще спазим всички тези изисквания в рамките на ДПТИ. Както знаете, ДПТИ ще има върховен слово в европейското законодателство, тъй като това е международно споразумение. Така че съм съгласен с госпожа Гефхард. Ако Европа има възможност да запази най-важните елементи от функционирането си, в частност на потребителите, здравеопазването, защита на околната среда и тъй нататък. Да, ако обаче не, не успеем да запасим тези норми, тогава трябва да вземем съответните мерки тук в парламента. Благодаря ви. Списъка с ораторите е дълъг. Ако някой желая да се включи, нека да направи знак. Марк Тарабела, Никола Данти, Мария Грапини, Ева Паунова, Кафен Штайла, Марлин Митси, Майлина Троск. А... Това са хората, които са записани в списъка. Ако има възможност, аз бих искала да кажа нещичко накрая. Ема Кларкин е докладчик в Сянка, но тя не може да бъде тук, казва господин Далтон, затова ще взема думата от името на ЕКАРЕ. Ние смятаме, че доклада е много добър и бихме искали да кажем три неща. Първо, е, тук е, се призовава към премахването на разрешителните за работа. Е, на нас не ни се нрави много това, защото в Обединеното кралство схемата работи много добре и темата е много чувствителна. Затова не искаме да се регулира каквото и да е чрез трансатлантическото партньорство. По отношението за регулаторите, по-настоящем това се отнася само към централното правителство. Бихме искали обаче да има задължение за САЩ да а, може да се вземат решения, които да имат влияние върху търговията. Прозрачността в това отношение е изключително важна, както и въпроса за обществените поръчки. Те са важни за всички, обсъдихме ги и днес на всички равнища на управление и на възлагане на поръчки в САЩ, на федерално равнище и на местно равнище се извършва това, но има около 13 щата, в които това не се прави на местно равнище. Някои разпоредби трябва да бъдат премахнати, защото те не са включени в европейското законодателство. Ако ще имаме единен пазар, трябва да имаме едини правила. Много държим на това. И на последно място по отношение на потребителите. Според мен това трансатлантическо партньорство е златна възможност за потребителите. Това е една огромна възможност, която ни дава възможност да се отървем от а, нетарифните бариери. И а, Потребителите могат само да спечелят. Това означава повече избор за тях и всичко е свързано с цената на живота. Така че аз мятам, че това е от ключово значение, ако искаме да имаме и добро трансатлантическо партньорство. Благодаря. Марк Таравела. Марк Таравела. Благодаря, госпожо председател. Най-напред, наистина и аз съм положително на троен, както каза и колегата Гефхарт. По въпрос сега за закрилата. Най-напред да внимаваме и по повод на нормите, които сами сме разписали именно в защита на потребителите и да не ги предаваме, така да се каже, тъй като Средните щати държат по-хлабава линия на този фронт. Ние често сме по-демократично настроени при разписането на норми, отколкото те. Всички смятат, че трябва да сме открити и да си взаимодействаме, дори не забравяме, че едни са по-склонни към взаимодействие от други и Съединените щати са много протекционистично настроени, много повече в сравнение с нас. По повод, например, на селското стопанство, те са изключително протекционистично настроени и това не са просто приказки, това е чистата действителност. Нека да е, сме особено бдителни и да не допускаме да ни спечелят, да спечелят мача на терена на обществените доставки. Комисията Инта също е ангажирана в този дебат, но не бива и ние да забравяме нашата собствена отговорност, особено в областта на опазването на правата в екологията, общественото здравоопазване и други такива важни области. Разбира се, че опа, протекцията, защитата на потребителите трябва да бъде водещото начало, но ако има дела, ако има съдебно производство, ще зависи ще зависи от съдилището и от това то дали участва в международният механизъм за уреждане на конфликти, които евентуално могат да бъдат привлечени за арбитраж при разрешаване на тези спорове. Благодаря. Никла Танти. Grazie е, Presidente, vorrei ringraziare anche la relatrice per... Благодаря ви, госпожа председател. Бих искал също да благодаря на докладчика за нейното становище. Действително смятам, че това е много добра отправна точка в разискването на един въпрос, който засяга не само нашата комисия, но който представлява един по-общ политически дебат, който вълнува общественото мнение в всички държави членки Смятам, че преговорите с а, Съединените щати от обективна гледна точка представляват една огромна възможност и ще ни дадат възможност а, да засилим търговските си възможности предвид новите възможности за нашите дружества на американските пазари. Така че е крайно време е да престанем да играем ролята на по-малкия брат или сестра на Съединените щати по време на преговорите. Трябва да припомним, че нашият пазар представлява 500 милиона жители, а техният пазар представлява 300 милиона жители. Така че може би е крайно време да прояви малко повече гордост в преговорите като европейци. И това според мен е много важно. Смятам също така, че има няколко основни елемента, които трябва да обмислим и които са в основата на възможностите за Европа в тези преговори. Разбира се, споразумението трябва да засегне въпросът за митата, които са, които са много ниски в дадени области, но въпросът за регламентарното сътрудничество и нетарифните бариери също са важни. Те също ще могат да увеличат възможностите на европейските дружества. Според специалистите има възможност някои за сериозни облаги, тъй като от 10 до 20% от цената на дадени продукти се държат на регулаторните пречки в някои продукти, дори до 70%, като например някой вид напитки. Затова ми се струва, че от тази гледна точка споразумението ще представлява значително предимущество за нашите дружества. Следно също така, че трябва да постигнем едно споразумение, което да не намалява, а напротив, да увеличава нашите амбиции. Защото когато обсъждаме различни въпроси с Съединените щати и в частност регулаторното сътрудничество, трябва да не пренебрегваме съществените теми. Не е толкова важно а, технически, техническите изисквания за мигачите на автомобилите, например. Ясно е, че ще има подобни пречки, които ще бъдат лесно преодоляни, защото засягат големи и важни отрасли, като отрасълът на автомобилостроенето, например. И съм сигурен, че ще се преодолеят техническите разминавания между европейските и американски стандарти в това отношение, защото на пазара на автомобилстроенето има големи предприятия, които са в състояние да променят производствените си процеси, за да се адаптират към тези нови норми. Това обаче не върши за редица малки предприятия, които за които е много по-сложно да се приспособят към нови стандарти. В някои случаи се оказва също така, че изискванията за защита на потребителите в Съединените щати са по-добри, отколкото нашите правила тук в Европа. Така че във всеки конкретен случай смятам, че трябва да избираме нормите, които са в най-голяма степен в интерес на потребителите, не било то американските или нашите стандарти. А по въпроса за стандартите в областта на здравеопазването и фитосанитарните норми. Да, ясно, е, че тук в Европейския съюз е много по-напреднал от страна Съединените щати и тук не можем да си позволим да правим отстъпки. Поставя се и въпроса за обществените поръчки и отново трябва да потвърдим кои ще бъдат специфичните области, които не попадат в мандата за преговорите. Има и други елементи, които трябва да се вземат предвид. Така, например, в Съединените щати има много ясни разпоредби относно указанията за происход, прочутото Made in America. Както знаете, ние не разполагаме с подобно обозначение в Европейския съюз. И сега ми се струва, че преди да започнем преговорите с САЩ в тази област, трябва да постигнем напредък тук на европейско равнище. По обществените поръчки повечето важни елементи вече бяха споменати, няма нужда пак да се спирам в подробности. И накрая една тема, която много вълнува общественото мнение, която много се обсъжда, това е въпросът за извън съдебното разрешаване на спорове между инвеститори и държавата. Смятам, че можем да намерим един добър такъв механизъм за уреждане на споровете и да ограничим този механизъм само към, до отделни области или аспекти, за да може един подобен механизъм да не поставя под въпрос политическата воля на правителствата и начина по който те водят своите политики. Аз лично съм член и на комисията Инта и съм съгласна с докладчика. Тази тема е толкова важна, че трябва непрестанно да следим как се развиват преговорите по нея, защото въздействието ще, върху вътрешния пазар ще бъде много голямо. Mulțumesc, doamna președinte. Госпожа Капини. за Благодаря, госпожо председател. Аз високо ценя доклада, изготвен от колежката. Изцяло съм съгласна с всичко казано в доклада и с казаното от госпожа Гебхарт. Бих искала обаче да ви обърна внимание на някои аспекти, които са доста несигурни. Например, как бихме могли да гледаме на тези препоръки, които отправяме към Европейската комисия. Можем да продължим да работим по тези препоръки до 2025 година, но всъщност нямаме никаква гаранция, че нашите препоръки ще бъдат взети предвид. Ако говорим за единен пазар, тогава ние трябва да играем водеща роля. Трябва да участваме в преговорите, защото тук става въпрос за отварянето на нашия пазар. Както каза един колега, трябва да бъдем много по-горди, защото нашият пазар е от 550 милиона човека. Той е много по-голям. За това трябва да внимаваме, когато предлагаме чуждите продукти на нашите граждани. Не съм изцяло съгласна с казаното от колегата, който каза, че потребителите в Европа ще са доволни, защото продуктите ще бъдат по-ефтини. Да, но ние искаме качествени продукти. В Европейския съюз ние поставяме акцента върху качеството. Нашите изисквания са много по-високи. Да, все още не сме решили проблема с етикетирането и отбелязването на происхода, така нареченото made in, но въпреки всичко се нуждаем от сигурност. Не може да се задоволяваме с простички аргумент, да, ама ще ни излезе по-ефтино. Това ще се отрази на малките и средни предприятия. Те са доста обезпокоени от евентуалните рискове. Затова смятам, че трябва да обърнем специално внимание на този аспект по време на преговорите – за да не се заслепяваме от външния блясък. Да, съгласни сме с, потреб... с САЩ, нашите потребители ще бъдат доволни. Не, нека бъдем по-предпазливи, да отделим по-голямо внимание на качеството на продуктите, на тяхната безопасност и да не забравяме целите на Европейския съюз. Всички споразумения, които сключваме, трябва да отговарят на изискванията, разписани в нашите директиви. Ние искаме и повече заетост. И ако посредством това споразумение ние подкопаем основните цели на Европейския съюз, тогава не можем да говорим, че сме постигнали добър резултат. За съдилищата в рамките на решаването на спорове между инвеститори и държави. Това означава, че дадена държава може да бъде даден на, на съд от инвеститор, ако той не е получил някои благоприятни условия и гаранции в съответната държава. Това е доста странно. ние в Европейския съюз и всички, които участват в окончателните преговори по споразумението, трябва да внимават за средносрочните и дългосрочни последствия. Благодаря. Thank you, Chair. First of all, like... Благодаря, госпожо председател. Дай да пред благодарности на докладчицата госпожа Шаранцова или Харанцова за чудесно свършената работа. Две, два коментара. На първо място, за изискванията виза, изискванията за издаване на виза на нашите граждани и общият пазар, който ще създаде между двата континента. Следователно е не по-малко важно да се отървем от всички останали пречки по пътя на, на свободният обмен между слоки, стоки и услуги. Има държави, които все още не са покрити от програмата за премахване на визи. Надявам се, че ще намерим разрешение за тях, за да могат и те да участват на равна нога в споразумението. Сега по точки 12 и 13 и упоменаването на малките и средни предприятия там. Смятам, че те са най-много заинтересувани от облагата, която ще им донесе това евентуално споразумение. Следователно, може би трябва да разпишем харта за малките и средни предприятия, където да уточним какви са нуждите и потребностите на тези малки и средни предприятия. Има възможност, например, за създаване на платформа, в която да публикуваме а, информация, която да помага и ориентира, като например нетарифните бариери, които съществуват все още или как могат да се приложат мерките, предвидени в новото споразумение и как съответно да бъдат използвани от малките и средни предприятия. Благодаря. Thank you, um, Madam Chairwoman. Many of the points have already... Катри Штайлер. Благодаря, госпожа председател. По-голямата част от е, важните елементи вече бяха споменати. В същата тази зала вчера имаше над 200 активисти срещу ТПТИ. Голяма част от тях идваха от моят избирателен район в Шотландия. И за нещастие много от тях е, не са добре осведомени, други пък имат основателни притеснения, но като цяло има много сериозна липса на доверие в тези проекти от страна на общественото мнение, което до някаква степен е разбираемо. Знаете, че, че до момента нищо не е договорено. Очевидно е, че трябва да наблюдаваме процеса на преговори, затова и нашият принос е важен. Мисля, че преди около година беше направена първата презентация на ТПТИ пред нашата комисия и идеята за създаване на общ трансатлантически пазар има много положителни елементи, ако успеем да го организираме, запазвайки високите стандарти за защита на потребителите, високите ни екологични и санитарни стандарти. Но въпросите, свързани с прозрачността, също са важни. Сега вече има достъп до всички членове на парламента деформацията. Важно е също така да бъдат включени в процеса и националните парламенти. Някои от тях трябва да, както знаете, всичките трябва да ратифицират крайният резултат. Затова е важно да решим всички въпроси, споменати от Евлин Гепхарт. По точка 7 съм съгласна. Точка 8, свързана с стандартите. Оказва се, че процесът за постигане на меморандум за разбирателство между организма за на стандартите на европейско равнище и същият организъм на равнището на Съединените щати не постигне никакви резултати към момента. Очаква се се постигне взаимно споразумение или поне се очакваше преди една година, но за неща си се оказа, че това не е възможно. Затова е важно да настояваме както каза и Дита, за постигане на това споразумение хармонизация на стандартите ще бъде важна стъпка напред. По точка 14 и свободната търговия, аз бих искал да разбера какво точно имате предвид тук, защото аз разбирам под свободна търговия, международно развитие и стандартите на международните организации за свободна търговия и справедлива търговия. Така че бих искала да чуя вашето обяснение какво точно ти правит по точка 14. Разбира се, има много големи притеснения сред а, гражданите относно обществените поръчки и механизма за разрешаване на спорва на равнище инвестиции от държава. С нетърпение очаквам по-нататъчните ни дискусии. Благодаря ви, госпожо председател. Малина Меци. Danke, Madam Chair. <clears throat> Um, Госпожа Мици. Благодаря, госпожо председател. Повечето от коментарите, които исках да направя, вече бяха направени. Бих искала да поздравя докладчика. Доклада е много добър. И съм съгласна с казаното от Евелин и Мария. Това споразумение ще от полза на Европа, потребителите, нейните малки и средни предприятия и предприемачи, ако бъде договорено разумно при пълна прозрачност. Прозрачността е много важна. Европейските ценности и стандарти трябва да бъдат запазени. Аз съм обезпокоена от еуфорията, която а, виждаме сред различните кандидати. А, това означава, че много кандидати ще продават ефтини стоки тук но а, това може би ще струва много работни места тук в Европа, на предприятия, които до сега са работили успешно в Европейския съюз. Потребителите дори няма да могат да си позволят тези ефтини цени, които идват от САЩ. Така че трябва да се намери баланс. Да видим какъв е политическия обхват на споразумението и економическият такъв. Необходимо е да бъдем изключително предпазливи, особено в нашата парламентарна комисия. Трябва да а, гарантираме, че няма да защитаваме интересите на една заинтересована страна за сметка на друга. Разбира се, оценка на въздействието за действителните последствия върху всички заинтересовани страни в Европейския съюз трябва да бъде изготвена. Но това трябва да бъде печеливша ситуация за цяла Европа. Всички трябва да спечелят. Не оставите впечатлението, че аз съм против споразумението. Напротив, Смятам, че всички предизвикателства и всички възможности, които то ни представя, чрез този огромен пазар, трябва да бъдат използвани. Но трябва да не се поддаваме, да не изхвърляме бебето с водата. Нека да гарантираме на всички печалба от това споразумение – Необходимо е малките и средни предприятия, работниците, потребителите, всички. Малките и средни предприятия са гръбнака на Европейския съюз. Всички трябва да спечелят. Това, което е малко в САЩ, може би не е толкова малко в Европа. Желаем прозрачност. Катрин наблегна също на факта, че има лобита против споразумението и те а, си имат право, защото не винаги получават надлежна информация. И е наше задължение, наш дълг спрямо тези 550 милиона души в Европа, които ще усетят последствията от споразумението, а, наш дълг е да ги информираме и да ги защитим. Благодаря. Елин Чосевски. Merci, euh, entendu tout à Благодаря, госпожо председател. Госпожа Трозински. Си има думата? Да, изслушахме до сега изказвания, няколко всъщност, за това как участваме в а, преговорите и комисията Инта по-специално, както и нейните оплаквания, че има и други, които не участват, въпреки че биха проявили и интерес поради интересът, който изходът от преговорите представлява за тях. Изходът обаче най-напред от преговорите ще се отрази на половин милиарда европейски граждани. Как ще се отрази на тяхното ежедневие? И за това трябва да направим всичко възможно всички мнения да бъдат представени в преговорният процес. Нека да се замислим за евентуалните рискове, които това може да предположи за защитата на потребителите, както и за националният суверенитет на нашата национална територия, така се каже. Например, може би европейските правила за процедур, за съдебното производство, както и за арбитражните процедури да бъдат пометени от други по-низки стандарти и това изобщо да мине незабележимо. Няма да има граници, ще има световно хармонизиране на стандартите и нашите граждани ще бъдат превърнати в стока за обмяна, за обмен. Има много конкретни предложения, но има малко конкретни предвиждания за това как ще отрази споразумението върху живота на нашите съграждани. Отиваме право към пропаста. Благодаря. Thank you very much. Um, just a few thoughts from me. Благодаря ви сега няколко коментара от моя страна. Много се радвам на текста, формулиран от докладчика ни и особено от твърдението, че това е уникална възможност за създаване на по-високи стандарти и международна правна сигурност за потребителите, които ще бъдат де-факто международни, аз бих казала дори де-факто световни стандарти. Това наистина е уникална възможност да има по-високи стандарти за защита на потребителите с една друга световна сила, която също държи на високо равнище защита на потребителите, дори в, да го прави в малко по-различен начин понякога. Но е много важно да постигнем тези световни стандарти. Съгласна съм с вас, това е уникална възможност и смятам, че е много важно да изготвим едно споразумение, което да бъдем в състояние да подкрепим, а не споразумение, което да отхвърлим преди още да сме го договорили. Така че много ви благодаря за работата ви. А относно ползите за потребителите, Ясно е, че ще има значителни ползи от намаляване на митата и премахването на нетарифните бариери. Много от нашите граждани е, наистина са в много тежко финансово положение. Така че ако има възможност хранителни продукти да, да цената на хранителни продукти да спадне с 20%, цената на, на дрехите да спадне с 10%, това определено ще бъде облагодетелствуваще за потребителите. Някои от колегите дадоха примери с предприятия от техните избирателни райони, които пряко могат да се възползват от подобряването на възможностите за за търговския обмен, ако се намали бюрократичното бреме, свързано с износа в Съединените щати. Това ще покотетелства нашите предприятия, а по принцип работните места, свързани с износа, са по-високо платени работни места. Така че на колегите, които държат на висококачествени работни места, може би трябва да припомним, че работните места, свързани с износа, по принцип са такъв вид места. след сключването на споразумението с е, Южна Корея, както знаете, се отбелязва 14% увеличаване на търговския обмен на Европейския съюз като цяло, а за професиите, в които беше либерализиран режима, увеличаването беше до 42%. Така че съгласна съм с е, коментарите и за МСП, и за факта, че трябва да се гарантират е, равния достъп до тях. Може би е добре да се отбележи необходимостта да, да се отбележи изискванията за конкретни срокове за търговската промоция на продуктите. По този начин може евентуално да имаме ние възможност да работим за географското значение тук на европейско равнище. А за визовия режим може би трябва да гледа малко по-реалистично на нещата, т.е. ясно е, че не може да се договаря визовия режим в рамките на търговско споразумение, но можем евентуално да приложим същата си стратегия, като с преговорите с Австралия, т.е. паралелно да се водят преговори за облегчаване на визовия режим с е, търговско споразумение. Много ви благодаря за коментарите. Мисля, че имаше много полезни коментари и съм съгласна, че трябва да изкажем и притесненията си заедно с амбициите си. Сега давам думата отново на докладчика. Maybe one general observation. Благодаря ви. Един по-общ коментар бих искал да направя. Днешната дискусия доказа, че трансатлантическото партньорство е важна тема за нашата комисия. Необходимо е да продължим дискусията тук, като я структурираме. Може би можем да водим дискусия глава по глава. Можем да помолим по същия начин да процедира и комисията и може би тези препоръки се отнасят към комисията, а не към самата мен. Аз мога само да предам някои от вашите въпроси, но тя води преговорите. Ще се спра на два-три аспекта, които бяха разгледани от много от вас. По отношение на защитата на потребителите – това е важна и деликатна тема и именно поради тази причина решихме да посветим изслушване именно на тази тема. Имаме оратори от различни организации и смятам, че това е една добра възможност за нас, за да разберем какъв е залога. То, на който държа в моето становище, е с цел да насърчим високата степен на закрила на потребителите в Европейския съюз, такава висока степен да се прилага и в САЩ. Просто трябва да се изразим правилно, да подберем правилния език, който да изпрати послание – като това, което казаха и колегите от ЕКАРЕ, а именно, че това е голям потенциал за европейските потребители от една страна, но от друга страна трябва да кажем, че нашето високо ниво на закрила не подлежи на договаряне. Относно възлагането на обществените поръчки, високо ценя изказването на господин Тарабела, който беше докладчик по въпросите за обществените поръчки. Той отлично описа положението в САЩ и в Европа. Аз лично смятам, че това е в много голям интерес на Европейския съюз. Това е един от основните залози в споразумението, затова трябва да коригираме езика си, който използваме в това отношение. Относно регулаторното сътрудничество. Смятам, че той е важна част от преговорите, тъй като е от значение за малките и средни предприятия и за бизнеса като цяло. Но съм леко несъгласна с някои от изразените мнения. Ако се договорим за нещо, то ще бъде правно вързващо. Но ако няма споразумение, това означава, че ние продължаваме да запазваме нашата автономия по отношение на регулаторната рамка. И не на последно място ще отворя кутията на Пандора, механизма за решаване на спорове между инвеститори и държава. Моето предложение би било следното. Нека да оставим дискусията на парламентарната комисия Инта, тъй като темата е в нейните правомощия. Нека да използваме нашето становище за да изпратим послание, чрез което да се насочим към важните за потребителите и за бизнеса въпроси. Не казвам, че този механизъм за решаване на спорове не е важен, но има много други аспекти, които попадат в нашите правомощия, които са от значение за потребителите. Затова предлагам да следваме структурата на доклада на Инта, на председателя на Инта той се насочва повече върху въпросите, които са в техните правомощия, ние да разгледаме тези, които са в нашите. Очаквам а, да ви видя на изслушването, което организираме. Очаквам и вашите коментари, както и следващото заседание с докладчиците в Сянка. Благодаря, казва председателката. Да, е, дискусията беше изключително важна. Е, важно е да приключим и на време. Доколкото знам, ни слуша началника на отдела от Европейската комисия. Благодаря ви за това, че присъствахте днес тук. Дали бихте искали да кажете нещо? Заповядайте. много благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Знам, че имате много работа днес сутринта. Само просто няколко бележки от моя страна, за да ви помогне евентуално в работата по довършването на текста. Най-напред да ви кажа, че през последните 8 седмици работим по важен механизъм относно прозрачността на нашата работа по типите, крайната и цел и конкретните съд законодателни текстове, които предлагаме на американската страна. Всичко това преведено, така да се каже, на обикновен човешки разбираем език. По въпроса за крайните консолидирани текстове има възможност да ви предоставим достъп на членовете на парламентарната комисия Инта или съответно други парламентарни комисии, които също работят, попадат в обсега на споразумението. Просто трябва да ни се обадите. След това нещо друго, което може би няма да съм първи и със сигурност не съм, защото го споменаха много от прежде говорище, не става дума в никакъв случай за занижаване на гарда, занижаване на стандартите или за регулаторна автономност на европейската страна. Как организираме нашия собствен вътрешен европейски пазар продължава да бъде единствено наше дело и наша отговорност. TPT всъщност представлява сътрудничество между независими регулаторни е, органи, които желаят да работят заедно, въпреки че имат е, е собствени стандарти, които просто трябва да бъдат поставени във връзка и съответствие едни с, с други. Не става дума за дублиране на стандартите или за подобряване на стандартите, защото евентуално някой се е вдъхновил от стандартите от другата страна на Атлантика. Стандартите наистина са в сърцевината на преговорният процес – както и малките и средни предприятия, които, както споменаха тук преждоговорившите, са гръбнака на економиката и именно на тях ще бъде най-изгодно да разширят полето си на действие. Сега по въпроса за арбитража и в него трябва да бъде намерено място за малките и средни предприятия, защото е лесно да се арбитрира конфликт между държава, е, от едната страна и държава, от друга страна и държава и голям инвеститор, но ако инвеститорът е малък, то тогава трябва да има специфични разпоредби. Европейските участници в евентуални търгове за обществени поръчки. Това е, е най-голямото постижение, с което можем да се поздравим, ако някога го постигнем, защото то е най-трудно. Него го записвам като евентуална ваша тревога и заедно с конфликта за уреждане на конфликта. Това са двете точки, които споменахте най-често. И сега да ви кажа, през последните седмици работихме и ние от наша страна за това как вървят преговорите и разработихме програма за конкретна за конкретно сътрудничество с парламента защото има много въпроси, които попадат в обсега на типите и то е не двоичен код, така да се каже, а има много-много елементи. Някои от е, областите бяха вече споменати днес сутринта, защото се отнася и за комисията. Ние е, знаем по кои въпроси е, се работи, докъде се е стигнало и какво искаме да постигнем за това заедно ще обединим усилия, ще разработим тази обща програма, в която да се застъпят различни гледища. Те са различни, но в основата си целят всъщност едно и също – прозрачност и предвидимост – затова общата позиция на парламента, съвета, комисията и заинтересованите страни от държавите членки ще бъдат взети, разбира се, под внимание. Имаме различни отговорности, европейските институции носят различни отговорности, особено след преразпределението им след Лисабонска договор, така че всеки ще играе ролята, която му се полага. И пак повтарям, особено в арбитражния механизъм на съдебни спорове. Благодаря. Много ви благодаря. Както вече казах, графика леко се промени, но това се дължи на голямото значение на въпроса. Преминаваме към становището на госпожа Якансари относно програмата за решение за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятия и граждани. Ще чуем презентация на Европейската комисия по това предложение. Sorry, I should have reminded you, but... Истината трябваше да ви припомня, че крайният срок за внасяне на изменения по доклада на госпожа Шарензова е на 25 февруари. Благодаря ви. Are we ready? Готови ли сме да продължим? Okay, with apologies, we've just been playing musical chairs in the committee this morning. Извинете, малко се поразместихме тук в комисията и сега преминаваме към програмата за решение за оперативна съвместимост за европейски публични администрации. Водеща е комисията ИТРЕ, а ние сме асоциирана комисия съгласно член 54 от правилника за дейността на парламента. Европейската комисия ще ни представи своето предложение. Добре е дошла на госпожа Ингестът от Европейската комисия. А по презентацията може да намерите в приложението и митинг. Благодаря ви, госпожо председател госпожо докладчик, уважаеми член на Европейския парламент. С мен е удоволствие да бъда днес сред вас и да ви представя програмата ИСА. Аз съм ръководител на отдела бизнес решения в Генерална дирекция Digit. Не напред, какво е оперативна съвместимост? Европейската комисия даде определение за оперативна съвместимост от 2010 година в съобщението към оперативна съвместимост за европейските публични администрации. Основната идея е две отделни органа да си сътрудничат и да обменят по смислен начин информация идеята е много проста. Какво означава това в нашия контекст? Това означава, че трябва да създадем публич... обществени услуги, които да се ръководят някои основни принципи, които виждате в ляво. Принципите са еднакви, т.е. да се предоставят данни само веднъж, да, всичко да се случва чрез единно гише, т.е. да има единно звено за контакт. Всичко трябва да бъде цифрово по принцип, само електронни услуги. И възможността само един орган да посвети целият живот на информацията, свързана с даден предприятие или с дадена личност. Ако спазваме тези принципи, ще гарантираме високо равнище на взаимосвързаност между обществените услуги, засилваме обменът на информация и е, информация достига до по-голяма група от е, потребители. Достатите, както виждате в е, дясно, е по-добри основания на по-добра информация, процеси на взимане на решения. Също така създаваме повече възможности за предприятията, тъй като публичните администрации играят много важна роля в економиката. И не на последно място, гражданите ще имат е, по-добър, по-лесен и по-сигурен достъп до обществени данни. Оперативната съвместимост беше определена за приоритет от Европейската комисия още през 1995 година, когато беше създадена първата програма, програмата ИДА. Виждаме, че има още много какво да се направи в тази област, но също така вече имаме и първи резултати. И затова ви предлагаме програмата ИСА на втора степен, която да продължи и след програмата ИСА и програмата ИСА на втора степен беше одобрена от Европейската комисия през юни 2014 година. Програмата има се, се ръководи от подхода на една основна цел, както и предишната програма – тази цел е да разработва решения за оперативна съвместимост, които да подкрепят взаимосвързаността между публичните администрации в Европейския съюз, които са основният е, потребители, но също така и взаимодействието между публичните администрации, гражданите и предприятията, което са другите, другата категория важни потребители. Подобно на предишната програма, новата програма ще установява, създава и хармонизира решения за противна съвместимост с неограничена е, възможност за употреба. Също така ще подкрепя европейски институции в взимането и прилагането на европейските политики. Но, освен това, програмата ще играе ролята на инкубатор за решения или каза други думи, ще, мог, ще а, разработва програми в първоначалния си етап на създаване, преди да са готови за прилагане от страна на Европейската комисия. Също така ще се случи и върху програми, които вече са оперативни, но които трябва да бъдат подкрепени преди да могат да бъдат мигрирани към каналите в Европейската комисия. Имаме също така и програма с единен подход, който се ръководи от редица оперативни цели под формата на програмни действия. И това са подкрепа, модернизация на вече съществуващите решения за съвместимост на трансгранично равнище, като програмата ИСА, разработването и повторното потреба на, на, на нови такива решения, както беше и програмата ИСА, оценка на решенията, които се предлагат на европейско равнище, подобно на програмата ИСА, но нов елемент е установяването на законодателните пропуски и слабости, които възпрепятстват пътем съвместимост между европейските публични администрации. Нови елементи също така е въпросът за структурата и а, новата, новата програма за картографиране на решения, което ще бъде изготвена и ще може да се използва. Също така ще установяваме и разработваме общи стандарти, много важна част от истина втора степен или истина квадрат. И също така ще установяваме ползите от оперативната съвместимост, с сме сигурни, че които се разработват, действително имат със своята очаквана добавена стойност. И в този контекст програмата ще бъде обекта на постоянен мониторинг, който ще бъде достъпен онлайн ще има също така междинна и окончателна оценка, които ще бъдат предоставени на Европейския парламент. Имаме набор от изисквания, включени в законодателно предложения, чрез които ще се измерват резултатите от програмата, сред които са някои ключови основни системи за решенията, които са били постигнати. Те са от оперативно естество и по този начин може да се гарантира, че действията, финансирани от програмата, водят до измерими резултати, което е много важно за нас. Тук виждате един, един екран, който е посветен на бюджета, предвиден бюджет на програмата. Програмата е предвидена за период от 5 години и е включена в многодишна финансова рамка. Общият пакет е от 131 милиона евро. А годишният бюджет е средно 26 милиона евро който е сравним с бюджета на програмата ИСИ. По този начин ще гарантираме добрата последователност на вече започнати програми. Сега няколко думи за политическият контекст. Защо тази програма, защо тази програма е толкова важна? Защото публичната администрация е ключов елемент в европейската економика, както и в разрешаването на економическата криза. Близо половината от БВП на европейско равнище се създава от публичната администрация. Те поставят 25% от общата заетост, а обществените поръчки представляват 19% от БВП в ЕСА, което значи те наистина са от огромно значение с държавите членки. Компетенцията на Европейската комисия в областта на публична администрация не е толкова същ... значителна, но има редица важни инициативи на равнището на ЕСА, които пряко или непряко засягат публичният сектор. И тези инициативи са Европа, стратегията Европа от 2020 година, е, цифровият пазар, програмата за цифровизация на Европейския съюз, годишният обзор на растежа, европейското полугодие, модернизацията на европейските публични администрации, които също е приоритетите ни в момента. Тоест има достатъчно политически иници... стимули да продължава насърчаването на оперативната съвместимост между публичните администрации в Европа. Няма да видите подробности на този екран, но тук ви показваме колко много време се спестява чрез електронните услуги, които се предоставят на предприятията и на гражданите. И тези ползи са представени под формата на спасявания на БВП, съгласно таблици, предоставени от Световната банка. И действително говорим за огромни суми. И в Белгия, благодарение на по-добрата взаимосвързаност на обществените услуги, може да спести 2.347 милиарда евро, а Франция близо над 12 милиарда евро. че ако ползите са толкова големи, защо ще не сме постигнали оперативна съвместимост? Какво ни остава да направим? На лице е политическата воля, на лице са и технологичните решения. Но ще ви дам един пример. Примера с Швеция. Швеция е на водещо място чрез цифров... на цифровизацията в Европа. 93% от домакинствата имат достъп до интернет. 72% от домакинствата използват интернета в взаимоотношенията си с публичната администрация. Но когато се стигне до връщане на вече поболени от гражданите формуляри, остра на публичната администрация нивото пада до 46%. И другото ми казва, но публичната администрация не е в състояние да използва предоставените данни, е, за да предоставя все повече предварително подготвени формуляри на гражданите, които ще улесни тяхното взаимодействие с общите администрации. Така че предоставянето на инфраструктури не е достатъчно. Фактът е, че услугите са електронни също не е достатъчно, защото много често те се предоставят, някои част от услугите се предоставят ад хок, което осложнява дейността на публичните администрации. Затова ни трябва по-общ контекст, в който да вземем предвид всички услуги и всички те да бъдат оперативно съвместими от самото начало, независимо как, от каква форма предварително са били предоставени. За целта имаме нужда от един по-цялостен подход към оперативната съвместимост в Европа. Тук виждате три възможни решения, които всички вие познавате. Първата програмите и е, Вашата Европа, Solvit и IMI. Няма да влизам в подробности, но знаете колко важни са тези програми. Те са типичен пример за трансгранични оперативно съвместими програми. Всички те се ползват от подкрепата на програмата ИСА. И така, Последният е, екран по съда на, интер... на оперативната съвместимост показва, че тя е съществено значение, тъй като тя предоставя рамката за изготвяне на необходимите услуги и инфраструктури. Оперативната съвместимост надхвърля информационно-комуникационните технологии. Тя е свързана с начинът, по който са организирани публичните администрации и начинът, по който те предоставят и управляват данните. За да насърчаваме оперативната съвместимост, трябва да преструктурираме нашите администрации и начините, по които те функционират функционират, а за целта имаме нужда от ясни политически решения и ясна политическа воля. За да постигнем един истински вътрешен пазар с взаимосвързани услуги, оперативната съвместимост трябва да се вземе предвид още на равнището на изготвянето на дизайна на услугите и решенията и точно тук може да бъде полезна програмата се на квадрат. Благодаря ви. Thank you for your presentation, which is... Благодаря ви за това представяне което се намира и на нашия интернет сайт. Мисля, че всеки ще може да има достъп до него. Сега давам думата на нашия докладчик Лиса Яконсари. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на представителката на Европейската комисия, която направи изключително ясно представяне на програмата. Програмата за цифровизацията на Европа е повсеместна и тя е от изключително значение за всички държави членки. Тя ще позволи да се придвижваме много по-бързо напред. А освен това, ще позволи на някои хора да схванат това, което се случва в Европейската програма. Европейската програма в областта на цифровия пазар, която в момента е разпокъсана сред няколко програми. Мисля, че дори и в самата Европейска комисия понякога има объркване и припокриване в това отношение. Затова се нуждаем от централно координационно звено. Смятам, че в Европейския парламент парламентарната комисия ИМКО е най-подходящата, за да изпълнява тази координационна роля. Ние можем да гарантираме, че на тази тема не се гледа само като някаква техническа подробност. Жалко е, че се води такава битка между Имко и Итре. По това конкретно досие, тези две парламентарни комисии носят споделена отговорност и по мое мнение това е най-доброто решение. ИСА на квадрат е програма от техническо естество. Но това не е причина да не виждаме ясно потенциала, който носи за вътрешния пазар затова споделям и мнението на Европейската комисия. А именно, можем да си позволим да се провалим, но не в дългосрочен план. За напред не трябва да пестим усилия и нерви, говоря за човешки нерви, за да постигнем настоящата програма и целите разписани в нея. Приветствам факта, че ИСА на квадрат сега включва потребителите и дори и гражданите. Включили сме гражданския аспект, което е отлично. Дори и това нецеленасочено споменаване е отлично, да упоменем гражданите, защото в крайна сметка всичко по един или друг начин се отразява на гражданите. Както за гражданите, така и за информационните технологии досието е от ключово значение. Ние сме под натиск от времето, затова трябва да приключим работата си бързо. Програмата ИСА 1 вече изтича, което означава, че ще трябва да направим всичко възможно, за да се впишем в графика при одобряването на втората част от програмата. Европейската комисия трябва да уважава демократичния принцип и да не се опитва да го заобикаля. Необходимо ни е време за разисквания. Вярно е, че има за какво да бъдем обвинявани, защото тази междупарламентарна война ни отне доста време. Имам няколко въпроса към представителите на Европейската комисия. Бих искала да попитам нещо във връзка с основната идея, залегнала в програмата. Всъщност, къде са границите на това предложение? Дали говорим за някаква техническа стъпка или за начин на спестяване на ресурси и пари, които трябва да се пренасочат към друга програма. Или може би пък вие в Европейската комисия имате някакви по-конкретни цели, които ще имат по-голям обхват. Бихте ли могли да бъдете малко по-конкретни? Може ли да се спрете на евентуалното сътрудничество между публичните администрации, предприятията и гражданите? Питам се също така, дали бихте могли малко по-подробно да ни разкажете за начина по който Европейската комисия ще споделя ресурсите. Откъде черпите вдъхновение в това отношение? Проблемът, който съзирам тук и в трансатлантическото споразумение е следния. Защо го генерална дирекция цифров пазар е компетентна? Да, тя се, се занимава и с други програми, но бихте ли могли да ни кажете малко повече за съвместимостта между тази програма и механизма за свързване на Европа, например? Кой ще носи крайната отговорност? Смятам, че това също е релевантен въпрос. Благодаря. Thank you enough, EPP, Eva. Благодаря. Ева Пълнова от ЕПП. Е НП. Е Благодаря, госпожо председател. Благодарности на комисията за това толкова подробно представяне на въпроса. Благодаря и на докладчицата госпожа Якосари за коментарите й. Вече сме в контакт с нея и аз ще работя с най-голямо удоволствие с нея и нейният екип. Говоря и в контакти съм и с докачка сянка господин Бони от ИТРЕ. Сега, наистина едно електронно правителство и система за електронно правителство е от изключително значение за единния цифров пазар, така и посочи госпожа комисария Бенковска. Бих искала да очертая четири пункта. На първият може би трябва да бъде как да разпространим, каква просветна кампания да подебем сред нашето гражданство. Имаме положителен опит в Швед, Швеция, например, но дори и там, където има най-много възможности за онлайн използване на държавно административни услуги, само 46% от населението ги използва. Затова трябва да дадем идеи и тласък на нашето гражданство и на фирмите да използват в по-голяма степен тези нови възможности. Сега системата ISA, ISA на квадрат е съответно ново въведение и за гражданите, и за фирмите. Това ще доведе до по добре оползотворено време и средства. Не знам обаче дали гражданите осъзнават всички тези добрини. Аз предлагам за периода 2016-2020 бюджет от 136 милиона евро. 1 милион, извинете, и 360 хиляди евро за използването на този, за освояването на този проект. Има и комуникационна стратегия, която цели именно преводът, така да се каже, на този толкова технически и специфичен въпрос на език разбираем за гражданите. Някои от колегите тук може би вече са провели мероприятия по този въпрос с техните избиратели. Те могат да ни дадат обратна информация и изобщо да бъде тази една от инициативите, което, които да подемем сред нашите съграждани за популяризиране на този въпрос. Сега, малките и средни предприятия наистина те, са, те отсъстват от текста, въпреки че фигурират в заглавието. Затова искам специално да подчертая важността на това малките и средни предприятия да фигурират и в текста. Смятам също така, че можем да подчертаем и повторното използване на събраните данни за цели на държавната администрация от бизнеса и от други граждански организации. Административното бреме ще бъде по-голямо, така че трябва да се използват всички събрани данни, за да се амортизира инвестицията. когато споменаваме бизнес, смятам, че трябва да сме по-конкретни, а да не се отнасяме изобщо за всички делови среди. А когато се говори за комитетът на програма, за комитетът, който проследява изпълнението на програмата АИС на квадрат, не трябва само той да фигурира, а и Европейският парламент. Друго, което трябва да бъде подчертано според мен в текста е понятието за технологична, технологичен неутралитет. И до момента, до, с оглед на това, което съм чула и научила до момента, смятам, че това са коментарите, които искам да направя днес. И до 2015 година, както знаем, е срокът за изпол... за внедряване и привеждане в практика на тази програма, за да успеем да използваме натрупаната инерция. Благодаря. Thank you, and I've been shadowing this, be... Благодаря ви. Аз ще бъда докладчик в сянка от името на ЕКР. Мисля, че си заслужава да припомним на гражданите защо изобщо разглеждаме този въпрос. Правим го, защото искаме да предоставим възможно най-добри обществени услуги, които да функционират в контекста на 20, економиката на 21 век и електронната економика. Също така трябва да уверим гражданите и с Европейския съюз, че те ще имат достъп до тези обществени услуги при пълна безопасност. Това е целта на оперативната съвместимост. Тя е средство за постигане на тази цел, но не е крайната цел. Крайната цел е да гарантираме възможно най-добрият, възможно най-добър начин на напредъка в електронните технологии да се прехвърли и в обществените услуги за нужда от промени из целия Европейски съюз и тези трансформации са предизвикателство на национално равнище и още по-голямо предизвикателство на европейско равнище. Повечето като обществени услуга се използват на национално равнище и дават възможност на гражданите да имат достъп до обществени услуги. Затова и оперативната съвместимост на национално равнище е първа стъпка напред. А работата с оперативна съвместимост на европейско равнище е част от този процес, но само част от него. Затова нека да, не, да припомним на гражданите каква е основната ни цел с това предложение. В този контекст ми се струва, че е важно да имаме повече, един подход, който да се съсредоточи повече върху искането и нуждите на потребителите – малките средни предприятия и другите видове потребители. Така че трябва да сме сигурни, че се ръководим от търсенето и нуждите на потребителите, а не просто да се съсредоточим върху определен брой услуги. Трябва да гарантираме, че сега ще изготвим една платформа, която да може да се разширява, а не е ограничена. И имайки това предвид, Стопа на жалко, че нямаше пълна оценка на въздействието и консултация с държавните среди преди изготвянето на предложението. Знам какво ще кажете. Това е програмата ИСА-2, това не е нова програма, тя следва предишната програма, но въпреки това ми се струва, че щеше да е добре е да разполагаме с по-задълбочена оценка на въздействието. Все пак говорим за парите на данекоплаците. Обществените услуги са на национално равнище, в някои случаи дори на местно равнище и действително трябва да гарантираме, че ползите се осъществяват на равнището, на което има най-голям потенциал без да затваряме възможности за бъдещето. Това са първоначалните ми коментари. Очаквам с нетърпение съвместното ни взем... съвместна ни работа с колегите за бъдеще. Господин Гладата. Якон Сари. Благодаря, госпожо Якон Сари, за вашия доклад. Очаквам да работя в сътрудничество и с докладчиците в Сянка. Имам въпрос във връзка с надзорните на пазара органи. Въпросът ми е към комисията. По какъв начин ИСА на квадрат ще подобри пазарния надзор? Както казах, очаквам не само да работим, но и да постигнем нещо. Много конкретен бяхте, господин Глога. Джулия Реда не е тук. Госпожа Калас би искала да вземе думата. Заповядайте. Благодаря ви. И аз мисля, че програмата ИСА е важен елемент, за да може да се развие електронното правителство в Европа. Тук се опитваме да създадем мост между различните цели, но за това а, трябва да се поставят цели за държавите членки, като например а, електронните митници и електронното правителство. Разработването на решения за по-ефективна система винаги върви ръка за ръка с повече сигурност. Както посочи и Ева Паунова, европейските граждани трябва да имат доверие в тази система – те трябва да знаят, че техните лични данни са в безопасност, както в интернет пространството, така и на хартия. Програмата ИСА ще играе роля, за да накара държавите членки да направят жест, с който да областят европейските граждани. Така, например, електронния идентификатор. Той може да бъде предоставен от наша система. Как ще представим тази програма на обществеността? Също е важен въпрос. Потребителите също трябва да имат достъп до данните, както еднократно, така и многократно. И не на последно място важно е да се изгради добра система. Не започваме от самото начало. В Естония, например, изградената система за сигурност при извършването на плащанията беше разработена в рамките на администрацията. И доверието е основният фактор, който кара хората да използват тази услуга все повече и повече. Но трябва да убедим също така гражданите, че могат да използват административните услуги и онлайн. Благодаря. Благодаря ви. Не зная дали Европейската комисия би искала да вземе отново думата. Заповядайте. For... Uh, Много благодаря Забележките изключително полезни за нас. Може би ще трябва да се обърнем отново към вас по някои конкретни точки, за да поискаме повече информация, но общата ни работа вече е начената. Сега, по въпроса за разхвърляните, така да се каже, правомощия, както се изрази докладчицата, да, осъзнаваме го и правим усилия в Европейската комисия точно по този въпрос, за да бъде сътрудничество, а не разхвърляне на правомощията. Наистина не е лесно човек да влег да се ориентира кой какво прави и за това ще се постараем да се координираме. Европейската комисия в настоящият и вид е изключителна възможност именно за такава координирана дейност, тъй като този въпрос фигурира в портфолиото, в ресора на двама комисари, единият от тях заместник председател на комисията. Целта за модернизирането на обществения, на публичният сектор е една от главните ни цели и работим по този въпрос ежедневно. Повтарям го толкова, защото е наистина важно и за нас самите, и за нашето сътрудничество. Във връзка с, с сътрудничеството между АИСА и СЕФ, рамката за стратегическо изпълнение, смятам, че няма да се припокриват, но ще бъдат взаимосвързани стратегическата рамка за изпълнение предоставя материалът, а Айса казва къде да бъде използван той. Не се припокриват обаче. Има чудесно взаимодействие между службите, които работят в двата проекта, така че наистина няма опасност от дублиране. Що се отнася до единият цифров пазар? Да, така е. Оперативността наистина е, е важен проект в е, тази област и наистина много от предложенията по е, цифров единен пазар са именно и част от нашият проект. The, uh, е, on the impact assessment. За оценката на въздействието. Да, наистина няма такава за момента, защото всъщност представлява второ издание на програмата. Има такава оценка преди началото на програмата. Съответно сме провели формални и неформални консултации, за да изчистим предложението и съдържанието на новата програма. С други думи, целта е изпълнена, въпреки че няма формално проведена оценка за въздействието. Решихме да, го, да постъпи по този начин, именно защото това е второ издание на вече оценена програма. Има и междинна оценка за програмата АИСА на квадрат. Сега за сигурността. Тя бе повдигната този въпрос бе повдигнат. Неколкократно затова искам да подчертая, че самата програма Айса на квадрата по само себе си е в изпълнение на регламента 44 от 2009 година, тъй като там са разписани и изискванията и стандарти за зачитане на сигурността на личните данни в електронна среда. Това е изискване още от самото начало и сигурността е по дефиниция, по дизайн, така както е замислен проекта. Затова има доверие към използването на програмата Айза на квадрат от нейните ползватели, тъй като те знаят, че още от самото начало, още в създаването на програмата е заложен принципът за сигурност. Държавите членки имат различни е, системи на работа за момента, но ще разпишем насоки за това как да се използва програмата, когато тя стане оперативна. Благодаря. По повод сега на комуникацията, нека да ви кажа, че наистина има целенасочена просветна кампания която цели да разпространи, да информира администрацията, деловите среди и гражданите за съществуването на тази програма и за това, което тя е постигната до момента. Около 1 милион на година се харчи за комуникационни мероприятия. Това не е голяма част от бюджета. Наистина това е сложна материя. Интер, му, интероперативност, съвместна оперативност е, може би, неясно понятие за крайните потребители и за това знаем, че трябва да полагаме усилия в областта на комуникацията. Вече сме започнали с публицистични материали, с е, видеоклипове, които на прост и разбираем език обясняват за какво става дума. Вече имаме такива, работим по нови които ще разпратим по адресите на крайните ползватели преди е, е, началото на втората част на програмата, а и ще се публикуват в е, местни вестници в държавите членки. Благодаря. Благодаря ви, колеги, каза председателката. Закъснели сме с половин час. Казвам го за тези, които току-що дойдоха на заседанието и закъснението се дължи на дебата, който проведохме по ТПТ. Госпожо Якосари, искате ли да вземете отношение за крайни бележки? Е, huomasin suomalaista lehdistä erittäin kalliita ja благодаря. Прочетох в един вестник в Финландия, че има публикации от страна на Европейската комисия големи, скъпоструващи рекламни материали за тази програма. Въпреки, че бяха големи и скъпи тези рекламни публикации, доколкото разбирам, са били зле направени и най-вероятно само са донесли е, печалба на рекламната агенция, която ги е подготвила. Казвам го, защото може да се опише много по-добре в какво ще се състои ползата от цифровизацията на държавното обслужване на публичните услуги е, за съжаление, цифровата неграмотност, ако мога така да я нарека в Европа, е доста голяма и имаме много компютърни или цифрови невежи. Така че, когато говорим за такива нов, нови, новаторски услуги, като записване на децата в училище или искане на час за докторски преглед онлайн, то тогава трябва да приемем и ние по презумпция, че преди това трябва да разгърнем просветна кампания за това, че такива услуги съществуват. В парламентът това е правомощие на Комисията по граждански права. Така че може би те също ще проявят интерес. Следващата седмица в Страсбург ще се проведе, проведе обсъждане с докладчета в Сянка. Предвидено е за 11 февруари. Там ще напреднем и до 3 март сме си поставили за цел да приключим крайният вариант на доклада. Благодаря. Thank you. Um, the next I... Благодаря ви. Продължаваме с следващата точка от дневният ред. Uh, а именно доклада за въжените линии. И давам думата на докладчика. Thank you. Uh, dear Alice, excuse me. Um, queridos colegas. Благодаря. Скъпи колеги. Най-напред може би ще трябва да започна с благодарности и много благодарности преди това, защото защото докладът е много техничен и трябваше много усилия да положат колегите, за да се документира, така да се каже. Работим и ще работим по измененията. Господин Жирао от, е, и господин господин Гер от Европейската комисия ни помогнаха много при взимането на тези на някои от а, решенията, особено за да можем да се ориентираме в а, исканията на някои лобистки организации. Благодаря и на секретарията на ИМКО. Техническите въпроси са технически и дават много възможности, нещо на което се дължат 42-те изменения, които получихме. На 24 февруари е предвидено заседание на докладчиците в сянка и там ще обсъдим и измененията. Някои от, изне... от тези изменения бих искал днес да представя по-подробно. На 3 декември проведохме заседание, където се представи за първи път този доклад. И стана ясно, че трябва да очертаем обща стратегия за докладите от новата законодателна рамка за надзор на пазара. След това предложих на съответните докладчици предложих имената на докладчиците, както на Катрин Стилер, така и на Вики Форд. Целта бе да се внесе яснота по две изменения, свързани с изпълнителните актове. Тези изпълнителни актове, както и нашата процедура, бяха обект на спор още от самото начало, когато, ста, когато се разбирахме с комисията и с съвета как да работим. Нашите правни служби тук в парламента също не бяха наясно, затова отеглих измененията 79 и 80 и след това ги представих без да споменавам изпълнителните актове. Колегите Дита и други ме подкрепиха. Второ, една френска лобистка организация влезе връзка с нас, в резултат на което разбрахме, че спирачните системи на кабелните, на въжени, въжените линии е понякога проблематична. Затова продължихме работа по този въпрос и видяхме, че не би било логично в текста да има препратки към практика от една фирма, която не е прията като практика от други фирми в сектора. Всички оператори на пазара трябва да са в състояние да разработват технологии и да се конкурират. И това е смисълът на 186 изменение, което е мое и на Дита Харанзова. Друго изменение от колегите Жуан и Дантен, които може би днес а, не са сред нас, но след това ще говоря с тях, за да стигнем до компромисно изменение. Разбира се, винаги когато успеем да гарантираме изпълнението на принципа за технологична неутралност. Докладцата Сянка Люси Андерсон е авторка на почти половината от измененията. Вече сме се срещнали, обсъдили сме съдържанието на тези изменения. Искам да подчертая някои от тях. И особено тези изменения, които целят повече информация към потребителите, както и въвеждането на декларацията за съответствие на Европейския съюз в член 3, т.е. там, където се изразяват, се изброяват определенията. Това е нашето виждане, но може би Европейската комисия има друго и бихме се радвали да го чуем ще съм много благодарен на всякакъв вид бележки и коментари по повод на вашите изменения, за да мога по-добре да се подготвя за заседанието на координаторите и докладчите в Сянка на 24 феврари. Благодаря. Thank you, Lucy Anderson. Благодаря ви, думата Люси Андерсон. Thank you very much uh, to everyone who's been много благодаря на всички колеги, които взеха участие в работата и в частност докладчика, който свърши отлична работа. А никак не беше лесно, тъй като някои от техническите и правни въпроси бяха доста сложни. Имахме също така и лобистка дейност, която трябваше да се справим. Антони ви обясни случаята. Така че много му благодаря и за това, че изслуша всички заинтересовани страни. Това вече каза голям, по-голямата част от важната е информация. Държа само да отбележа, че нашите проекто изменения включват принципа за предпазливост при подкрепата на вършени линии. Бих искал да чуем мнението на Европейската комисия. Също така искахме и промяна на редакцията, за да се включи и съдържанието на директивата за безопасност на потребителите. Също така бих искал да се добавя информация за допълнителните мерки за безопасност на потребителите и също така премахнахме препратките и позваването на актове за изпълнение. точка подкрепяме изменение 1.8.3 относно определенията заложени в проект в предложението. Също не сме разгледали целият списък от изменения, но мисля, че постигнахме значителен напредък. Не мисля, че можем да се съгласим с всички други изменения, които са внесени, които съвсем наскоро получихме, но мисля, че имаме достатъчно време да работим по този въпрос последните няколко седмици. Благодаря ви. Дани, you representing Emma. Дани, мисля, че вие представлявате Ема. Благодаря ви. Всъщност говоря от името на Орике Тревизиус, която няма как да присъства нещо за заседание. ЕКР подкрепи по-голямата част от внесените изменения. Приветстваме сътрудничеството с останалите, държави, с останалите докладчици в Сянка и докладчика. Вярно е, че трябва да, се, да има съвместимо с разпоредбите на директивата за безопасност на продуктите за потребителите, но за вас, за нас е важно този аргумент да обхваща историческите вършени линии, а не националните законодателства, защото говорим за стари инсталации, които не са част от единния пазар, включването им в прочното поле на този аргумент значително ще увеличи цената на тяхната поддръжка, особено като вземем предвид, че по-голямата част от тях се управляват и със собственост на частни лица, но като цяло подкрепям предложението. Дита Шарзнова. Благодаря ви, госпожо председател. Както знаете, аз имам две основни притеснения, свързани с това досие. Като цяло подкрепям историч... изключването на исторически завършени линии. Първият въпрос се свързан с, с а, главата посветена на наблюдението на пазара и факта, че трябва да се гарантира съвместимо с бъдещата регламент за наблюдение на пазара. Радвам се, че комисията ни увери, че тук няма да има проблем. Може обаче да има проблеми с някои от ам, измененията, защото това като цяло е законодателство от техническо естество, в което се кодифицират правни разпоредби, затова трябва да бъде технологически неутрално и не бива да се дава предимущество на дадени държави членки или дадени предприятия, независимо от коя държава членка идват. И всеки компромис, който може да доведе до намаляване на технологическата неутралност, трябва да се избягва. Ето защо очаквам съместна ни работа с доклад чекам, за да гарантираме, че крайният ни доклад ще благодетелства всички европейски производители. И накрая много благодаря на докладчика за превъзходната работа. Благодаря. Pascal's not here. So that's probably the last speaker. No. No. Rosa. So let, let me also um, thank uh, Rosa. И аз бих искал да благодаря на Антонио за отличната работа. Комисия за jest niezwykle ważne, to uproszczenie przepisów. И може би няколко думи на полски. Предложението на Европейската комисия е изключително важно, защото по този начин се изясняват доста неясни моменти в директивата. Включително имаме специалните процедури. Аз обаче искам да подчертая две неща. Виждаме големи промени в зимните спортове. Ако се ограничим тук до ски влековете, това би означавало да стесним приложното поле. Трябва да се включат всички въжени линии които по един или друг начин превозват хора, когато практикуват зимни спортове. Трябва да позволим и да оставим възможно разработването на нови технологии при превоза на хора. И на последно място, във връзка с издаването на разрешение за а, въжените съоръжения. Не смятам, че то трябва винаги да се позволява. Може да подлежи на разрешение от местните органи, а не да се поставя под изключително тежка процедура. Антонио, would you like to come in? Come... Антонио, искаш ли да вземеш отношение? With any comments on what някакви бележки и заключителни след чутото от колегите? И... Yeah, thank you. Uh, thank you, Lucy, and, uh... Mm. Благодаря, Луси. Благодаря и за съчувствието по въпроса за 183 183-то е изменение ще продължим да обсъждаме останалите. Не се притеснявай, има специално изменение даже от моята собствена политическа група, което също цели да елиминира дебата по този исторически дебат, така да се каже. Директивата е упомената и също предвижда разпоредби, които да предвиждат бъдещи технологични развития. По повод на технологичния неутралитет, там е, фигурира, ще го обсъдим, ще го дообсъдим с френските колеги, но той с е, технологичният неутралитет със сигурност ще бъде застъпен. По повод на бележките от страна Роза от е, зелените за спортните съоръжения, знаем какъв е обсега, знаем кои са границите, кои съоръжения са засегнати от регулирането на въжени линии, но разбира се, може да има промени и ние с удоволствие ще изслушаме нови сведения за тях. Госпожо председател, бих искал да изслушам и в становището на комисията зададох въпрос. Мисля, че зададох въпрос за определенията и искам да чуя какво те мислят. Комисията. Благодаря. Комисията, иска ли да каже нещо по въпроса за определението? Uh, thank you. So, uh, can we provide comments about the може ли да коментираме измененията? Да, накратко. Накратко, добре. Uh, very rapidly, uh, so there are some, uh, thank you for the amendments, there, some of them uh, raises some problems to us. Благодаря ви за това, че изтъкнахте някои проблеми. ние имаме някои възражения по принцип, защото това е технически регламент. Това означава, че принципа на предпазливост вече се прилага. Всички разпоредби вменяват някакви задължения и органите за надзор на пазара могат да попитат какви са задълженията, които проистичат от принципа на предпазливост. Но тук няма такива задължения, защото всички аспекти вече са покрити в самия диспозитив на текста. Believe... На въпроса за определението. Питахте за документ за съответствие. Не съм сигурен, че имаме определение за това, защото всъщност текста нямаме определение а просто правила, които са разписани в а, разпоредбите и в приложението, където има формуляр за декларация за съответствие. Следователно вече се предвижда такъв формуляр. Would like also to call the attention to amendment 100. По изменение 153 Бихме искали текста да се запази, защото в изменение 153 се изисква премахване на съответното съоръжение и компонента за сигурност. Изменение 155 вече е включено в член 41 и 43. Общите принципи за спортните съоръжения са в член 143. Да не забравяме, че регламента а, има за обект превоза на хора. Така че може да се стигне до известно объркване за приложното поле. В изменение 173 се, изиск... се говори за маркировката на Европейския съюз. С изменение 141 разширява приложното поле на изискването. Това изискване не беше повдигнато, когато изготвяхме предложението. В това изменение се изисква да се справим с случаите на пожар в въжените съоръжения. Но оценка трябва да се направи, когато има пожар. Това са изискванията. Изменение 182 и 183. Предпочитаме изменение 183. Може би там трябва да се направи препратка към превозните средства но по мое мнение изменение 183 а, вменява съответната технологична неутралност, която е необходима. Оставаме на ваше разположение. Благодаря ви. Thank you for that clarification. Thank you to everyone. Благодаря ви за това разяснение. Благодаря на всички колеги за работата по това досие. Ще гласуваме на 17 март в комисията ИМКО. Разбирам, че ще гласуваме в един ден или не. Графика е един и същ. И така, по трите досиета, досиета, което аз ръководя, Катрин Штайлер и вие, трябваше да срещат заедно. Ние малко закъсняваме, но това като цяло са паралелни въпроси и се надяваме да можем да ги обхванем в общи тристранни преговори. А вие ще водите Също точка дневния ред разглеждане на рамката за економическо управление, преглед и предизвикателства. Ние ще изготвим становище, което ще е, бъде изпратено на комисията ЕКОН и ще бъде включено към тях на и техния доклад е, по собствена инициатива, ръководен от Хрио Перванш Перес, а нашата докладчик е идеал кога Пелч. ви думата. Hatatom ezt a véleménytervezetet, és annak is örülök, hogy ezt a beszélgetést nem első alkalommal folyt. Благодаря ви, с радост ще ви представя нашия проект. Днес за първ път го разглеждаме, особено с докладчите в Сянка. Вече имахме първи, първа размяна на мнения. И се радвам, че имам възможност да включа вашите мнения в моето предостановище. Разбира се, разполагам само с една страница, тъй като това е становище, не разполагах и с много време, но държа да отбележа, че темата е от първостепенно значение и ще ви обясня защо. Избрах именно тази структура и изобщо каква е целта ми в това становище. Според мен кризата показа в държавите членки, че положението е много различно. Имаше редица проблеми. И ми се струва, че ние, държавите членки, сме взаимно свързани и за това имаме нужда от а, средства да постигнат нашите цели, които са повече сближаване. Например, чрез хармонизация на данъчното облагане в економическата политика. Също така трябва да работим за увеличаване на способността. Колегите знаят, не за първи път обсъждаме тази тема. Вече имаше доклад по темата, за това ви призовавам да не преразглеждаме всичко, или по-скоро да не включваме елементите от предишният доклад в новото становище. Трябва да бъдем по-лаконични. Основата на тази, за изготвяне на това становище е новият документ, публикуван от Польската комисия относно економическото полугодие, което беше поставен през декември миналата година. Първо се говори за засилване на економическото управление и надзора на европейско равнище както това се случва в контекста на стратегията Европа 2020 и на нейните цели. Второ, стабилността на еврозоната и нейното запазване. Струва ми се, че в това становище би трябвало да се засили, да се съсоточим върху засилването на економическата координация на вътрешният пазар. И трябва също така да включим нещо по този въпрос в становището ни. Надявам се, ще се съгласите с мен, когато ти предлагам следният метод на работа. Преди да говорим за реален економически растеж, е важно вътрешния пазар да бъде обект на ясен надзор. А за това имаме нужда от адекватна рамка. И чрез тази рамка би следвало да имаме и възможност да направим оценка на положителните и отрицателни аспекти на политиките на държавите членки. Ще гарантирам също така и добавената стойност на нашите проекти. Тази добавена стойност ще ни позволи да подобрим цялостната рамка. Също така бих искал да се обърна с молба към Европейската комисия да изготвя ежегодно доклад за напредъка постигната в рамките на вътрешния пазар. И също така моля колегите да подкрепят моето предложение. Твърдо съм убедена, че цикълът на економическо управление в рамките на европейското полугодие трябва да бъде спазвана. Всъщност това е една от основните елементи, един от ключовите елементи на европейското полугодие. За това трябва да сме в състояние да надграждаме на вече постигнатото и всяко средство за измерване на постигнатият напредък на годишна основна и евентуално установяването на елементи на забавяне ще бъде една много важна, солидна платформа за по-нататъчната ни работа. В становището също така споменавам въпроса за демократичният контрол, за задължението за предоставяне на информация и също така се спирам на фактът, че при изготвянето на тези мерки трябва също така да обърнем внимание на ролята и отговорността, която носят държавите членки. По този начин ще бъдем за бъдеще в позиция да гарантираме по-добро управление и повече прозрачност в вътрешния пазар. По този начин, освен това, ще сме по-ефикасни в ползването на тези четири вида свобода на движение. Благодаря ви отново. Очаквам коментар от страна на колегите. Благодаря. Никола Танти. Грация, grazie Грация grazie alla di, di opinione molto... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика, който ни представя едно много добре основно обосновано становище. До голяма степен споделям нейните, нейната позиция, но ще се позволя да направя няколко коментара и е, да ви представя позицията, която ние ще представим под формата на проектово изменение. Ще видим какъв ще бъде е, окончателният резултат, но мога да ви връща че работим в тяхно сътрудничество с докладчика. Смятам, че становището трябва да бъде изготвено в много важен момент, а именно момент, в който се появяват първите мерки на новата комисия и новите начини за измерване и оценка на економическото постижение в Европа. Имаме три основни цели. Мобилизиране на необходимите средства за инвестиции, свързване на инвестициите с реалната економика и подобряване на климата за инвестиции. Също така трябва да се постави акцента върху този вид ново економическо управление и би следвало да приемем същите тези приоритети и цели, определени от Европейската комисия, които ръководят първите решения за в изпълнителният орган през първите месеци от мандата на новата комисия. И в проектостановището на докладчика се споменават тези приоритети. По този начин имаме възможност да изготвим, да, да осъществим нова връзка между економическото управление и функционирането на вътрешния пазар. През последните години нееднократно бяхме свидетели на отдалечаване на економическото управление от една страна и реалната економика от друга. И новата Европейска комисия отново повдигна въпроса за тази необходима връзка сред приоритетите си. И тъй като ние сме комисия отговаряща за вътрешния пазар, за нас е важно да се възстанови тази връзка между економическите политики и вътрешния пазар. И от тази гледна точка подкрепяме предложението на докладчика в нейното проекто становище. Или казано с груби думи, ние сме съгласни да се изиска от Европейската комисия годишен доклад за вътрешния пазар в рамките на цикъла на европейското полугодие, като също така се изготвя доклад за всяка отделна държава членка. Това е едно прекрасно положение, предложение ние подкрепяме. И в този дух на добро сътрудничество бих искал да направя няколко коментара. Първо, инвестиционният план, одобрен от Европейската комисия, представлява прекрасна възможност за разработване на вътрешният пазар. Ето защо ще бъде уместно да изискаме в рамките на новото економическо управление да се обърне особено внимание на доизграждането и засилването на вътрешния пазар. Само той би могъл да доведе до истински економически растеж и истинска конкретна способност в международен план. И в този контекст би трябвало също така да подчертаем, факт, че част от инвестициите могат наистина да бъдат насочени за доизграждане и оздравяване на вътрешния пазар. Говорим за инвестиции в областта на цифровите технологии, на транспорта и услугите, подкрепата за новосъздадени предприятия и малките средни предприятия. Във всички тези области инвестиционния план може да да допринесе за значителен напредък и за възстановяване на връзката между реалната економика и финансовото управление. Също така, в клаузата посветена на, инвестици... на плана за инвестиции на Европейската комисия и в частност главата засягаща гъвкавостта, би трябвало да вземем предвид фактът, че може да има инвестиции, целенасочени инвестиции в вътрешния пазар, публични инвестиции и не само публични. И тук може би трябва да си да се позовем на класа за гъвкавост в съобщението на Европейската комисия. И накрая съгласен съм с казаното от докладчика в първоначалното и изложение. В контекста на стратегията Европа 2020 година е от съществено значение отново да подчертаем колко важна е свързването, възстановяването на връзката между вътрешният пазар и економическото управление. Това трябва да бъде един от стълбовете на стратегията 2020. Това е също така и едни от най-добрите методи за възстановяване на економически растеж на вътрешния пазар. Остава на ваше разположение и се надявам с останалите докладчици в сянка и с докладчика да успеем да постигнем един добър компромис въз основа на отличната отправна точка, която представлява протостановището на докладчика и който ще допринесе за окончателното становище на комисията ЕКОН. Thank you, Nicola. And so I've been shadowing this. Благодаря ви. Аз съм докладчик в сянка от името на ЕКАРЕ. Благодаря още веднъж на докладчика за усърдната работа. Това становище сега е насочено към единния пазар основно. Ние бихме искали да отключим потенциала на вътрешния пазар, което означава, че много от инициативите в областта на вътрешния пазар могат да спомогнат за създаването на нови работни места, да доведат до економически а, ползи и да доведат до растеж. Много често има разминаване между инициативата и нейното прилагане. Целта, доколкото разбираме на докладчика, е да се установи дали чрез економическия цикъл на економическо управление бихме могли е, да се насочим и към управлението на единния пазар. Единния пазар е пазар, където са оператори, бизнеса и потребителите, докато в публичния сектор е по-различно. Там нямаме бизнес и потребители. И сега се опитваме да установим дали държавите членки могат да поемат инициативи, за да се приложи вече приетото законодателство? Ако погледнете директивата за услугите от 2012 година, ще видите, че там сме казали, че тя може да доведе до 8,8% растеж, ако има пълно изпълнение. Това може да доведе и до растеж – с оглед на брутния вътрешен продукт. Това е просто една от директивите. Тя защо не е била приложена по начина по който е трябвало? Тя е част от системата за економическо управление. Аз бих искала да се насочим към изпълнението, към прилагането на правилата на единия пазар – защото именно тук можем да отключим потенциала на държавите членки. Държавите членки са транспонирали законодателството за единния пазар и сега трябва да го прилагат. Ако не го прилагат, трябва да разберем защо и да установим какви са последствията. Точка 6 от вашия доклад. Аз лично би го нарекла годишен доклад не за интеграцията, а за растежа и за единния пазар. По-скоро така бих се изразила. В работната си програма, когато изложи своята визия, Европейската комисия използва думата прилагане. Затова нека и ние да, го, да я използваме. Съвсем накратко, по точка четвърта, докладчика страстно пише, че економическото управление трябва да представлява партньорство между националните правителства и европейските институции. Именно по този начин се нуждаем от партньорство и на равнище държави членки. Това се отнася за рамката на економическо управление и за по-доброто прилагане на единната рамка. Но трябва да бъдем предпазливи. Когато се допитваме, не трябва да има много е, очертан интерес. Защото ако има някакви подчертани интереси, които биват благоприятствани, тогава вече губим баланса. Да, нека да има допитване, но да не губим по никакъв начин независимостта при изработването на препоръките. Това са моите коментари в основни линии. Очаквам с нетърпение да работим заедно по доклада. Ула Турнес от АОД е следващия оратор. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря и аз на докладчицата за становището. Всички сме на едно мнение, а именно, че общият единен пазар е нашият гръбначният стълб на нашият европейски проект, както и локомотива на економическото развитие. Следователно, най-важната задача, която сега стои пред нас, е да свържем и управлението на света с действието на този, координираното действие на този единен пазар проектостановищата на другите спомагащи комисии ще допринесат нови положителни елементи. Това е вън от съмнение. Сега от мен следните коментари. Смятам, че реформите трябва да продължават да бъдат задача номер едно пред нас. Някои държави членки твърдят, че биха били за повече гъвкавост на макроекономическата рамка, за да може да се отключи потенциала за растеж по-бързо. Аз мятам обаче, че това не е така. Реформите дават резултат, дефицитът намалява, Европа бавно, но сигурно се готви за полет. насоките и препоръките по държави могат да са много ценни и много добре разписани, ако държавите членки не проявят желание и воля за тяхното изпълнение. Когато това изпълнение се получи и когато националните парламенти е, също е, вземат участие в е, прилагането на тези препоръки, то тогава ще има повече приемане на планът за, на Юнкер за изпълнение на препоръките, които проистичат от новите законодателни инициативи на комисията. Това е моето мнение. Знам, че е спорно и че може да няма единомислие по този въпрос от страна на колегите малките и средни предприятия. Там се крие най-големият потенциал за растеж на нашия единен пазар. Затова не трябва да ги губим от поглед нито за миг. Би трябвало да обърнем най-много внимание на тези области от единният пазар, които биха дали най-много добавена стойност, имам предвид цифровият единен пазар. Това са моите коментари за, към момента и оставам на разположение на докладчицата за съвместна работа в бъдеще. E. Дан и не е тук от името на левицата Паскал, обаче може да взема отношение. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко знам, че времето тече. Благодарности на докладчицата за нейната работа и благодаря за това, че почертава дебело така наречения се обхващащ холистичен подход, в който да участват парламента и останалите заинтересувани от този процес страни. Аз съм на същото мнение и споделям виждането. Няма всичко сега да изчерпим. Аз самият работя по същите тези въпроси в Комисията по конституционни въпроси. Там съм докладчик в Сянка и участвам в дебата за това до каква степен трябва да бъдат привлечени за участие националните парламентаристи вътрешният пазар и управлението на вътрешният пазар. По тези въпроси смятам, че в момента сега слагаме акцента по-скоро върху счетоводният прочит на а, всичко това и, не, и губим сякаш от поглед значението на средния и на средносрочният и дългосрочният план това се отнася, това не го забелязвам сега, забелязвам го всеки път, когато става дума за социални въпроси, за екологически е, въпроси. Ако не намерим изход от е, това едностранчиво е, внимание, което отделяме на дефицита и на приоритетите налагани краткосрочно от кризата и не погледнем по-напред в бъдещето, средносрочно или дългосрочно, то трудно ще се оттърсим от, те, от този счетоводен, технически, техничарски е, по-скоро подход. Това обаче е само общо общ коментар от моя страна, защото нещата са много по-пространни и не можем да ги изчерпим днес на това заседание. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе отношение? Госпожа докладчицата. Благодаря. Благодаря на колегите за бележките и за предложенията им. Благодаря и за анализите, които направиха. И това е чудесно, защото аз Просто бях приготвила една страница и знам, че мога да напиша сега вече още една и още една, ако взема предвид всичко, което чух днес като бележки. И аз съм на мнение, че няма макроекономическо управление без управление на единия пазар, едното не може без другото. Съгласен съм също така. И за това, че инвестиционният план – е от изключителна важност. Подкрепям напълно господ... председателката на нашата комисия, когато казва, че всяко предложение трябва да бъде подплатено с предварителен анализ на това какво е правено по този въпрос преди това, кои директиви са приети, с каква подкрепа, след това как са били въведени в практиката и ако има затруднения или пречки по пътя на тяхното изпълнение, на какво се дължат. как се развиват показателите, защо не е постигнато желаното повишение на БНП, например, и така нататък. Съгласна съм също така и че трябва да работим в партньорство, в сътрудничество европейските институции и държавите членки. И това сътрудничество при това да не бъде основано на задължение, а на взаимно желание за взаимодействие конкретните специфични предложения по държави, ако идват от държавата членка, със сигурност ще имат повече, ще се радват на по-добър прием в съответната държава членка и в съответния национален парламент, което означава, че те ще бъдат по-благо настроени към общия дебат тук, а това е демократично. Съгласна съм, че вътрешният пазар е крайъгълният камък на нашата економика. Че единният пазар ще отключи растеж. Затова са нужни реформи, реформи, които да направят възможен този толкова желан растеж и да създадат този работни места. Предложенията по държави за момента обаче се прилагат само в 10% на степен. Защо? Може би защото държавите членки не виждат как и в каква степен ги засягат тези препоръки. Затова, може би, препоръките трябва да са направени по друг начин, не само с оглед на целите, които се преследват в отделните ресори и в конкретната ситуация, а повече, целейки взаимно, взаимен обмен на информация от страна на комисията и от страна на държавите членки, защото в противен случай държавите членки просто могат да не изпълнят препоръките поради липса на желание или поради липса на мотивация. Вътрешният единен пазар смятам, че той не бива да бъде намесван тук, защото това проекто становище трябва да бъде отделно от доклада, който обсъждахме в предишната точка от дневния ред. Това е моето мнение. Разбира се, може да има и други мнения, които аз ще слушам с удоволствие. Господин Паскал е прав, когато твърди, че не държим сметка в достатъчна степен на средносрочните и дългосрочни цели, които сме си начертали, че повече късо гледо се насочваме към краткосрочните такива. Всяко предложение, което е разумно, ще взе, бъде взето под вли, внимание. Целта обаче е да бъде консенсусно определена тази цел, а не наложена по задължение. И сега вече започваме работа по конкретните изменения и съм убедена, че когато те бъдат представени, ще стигнем до крайно задоволително за всички консенсусно издание на доклада. Благодаря. Thank you very much. Um... Много ви благодаря. Има ли крайен срок за внасяне на измененията? 11 февруари 12 часа на обяд. Може би всички трябва да се приберем и да започнем да си пишем измененията. Още ви благодаря, още ви благодаря за работата по това досие. Сега приключваме дневния ред за днес. А, Европейската комисия ни попита дали, дали искаме да участваме в мероприятие относно 10 годишнината на центровете за информация за потребителите, дали това може да се проведе тук в Европейския парламент. Разбира се, ще обсъдим въпроси с безопасността, но Имайте предвид, че има такава идея. Всички знаете, че в момента се преразглежда протокола за организиране на събития в Европейския парламент. Благодаря ви.